Good afternoon, uh, everybody. Um, welcome uh, at our... Uh, Добър ден на заседанието ни. Мисля, че това е последното ни заседание преди коледната вакансия. Но, Паскал, още не сме стигнали до този момент. Добре дошли на всички. Искам да ви съобща за някои промени в дневния ред. Става дума за начина и реда на гласуване има някои промени по желание на докладчиците, което означава, че точка 11 Европейска стратегия за интелигентен транспорт ще бъде първа, после девета точка проверка за пропорционалност. Ще гласуваме също и мандата за триалога. Седма точка ще следва за нотификацията. И след това ще гласуваме за геоблокирането и професионалните услуги. Ако нямате възражения, считаме тези промени за прияти. Както знаете, както обикновено, заседанието се предава на живо по интернет. Освен това, в и митинг може да намерите всички досиета. 87-я брой на нашия бюлетин също е на разположение. Масич скоро ще напусне секретарията на ИМКО от месец януари. Тя ще се премести в комисията ЕНВИ и искам да благодаря на Бузика за всичко, което е направила за нашата комисия. Аз имах удоволствието да работя с теб по много сложно досие за регламентирането на данните. Благодаря за помощта and uh, good luck in... Uh... И ти пожелаваме всичко най-хубаво в комисията ЕНВИ. Сега можем да пристъпим към съобщения за продължаващите междуинституционални преговори и прояви. Първо по досието за одобряването на типа Даниел Далтън е докладчик по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Ние постигнахме доста напредък по време на първите три тристранни срещи, което беше много добре. Сега вече стигаме до същността на нещата към края. Близко сме вече да се договорим по основните политически въпроси, които остават. За съжаление, не можахме да приключим на предходната среща, което означава, че трябва да проведем тази седмица четвърта тристранна среща. Остават ни най-трудните въпроси за, и за всички заинтересовани страни е така, но трябва да постигнем съгласие по системата за наблюдение на пазара за автомобили, много по-силна система, отколкото сегашната. Можем с увереност да кажем, че след това ще имаме система, която няма да допусне подобна ситуация, каквато имахме с Volkswagen. Не сме стигнали все още до това. Има промени в е, първоначалните позиции на всички страни, но не сме стигнали пълно съгласие. В сряда предстои четвърта среща и се надявам, че ще можем да постигнем решение по тези оставащи проблеми и ще постигнем съгласие. Поне така се надявам. От страна на парламента до сега нещата вървят добре. Намираме се на финалната права, бих казал. Може би колегите ми ще искат да кажат нещо допълнително, но ние сме близко до постигането на споразумение, но все още не сме го постигнали. Благодаря. Пожелавам ти успех. Запазете позицията. Има ли други депутати, които искат да вземат отношение по това досие? Не. Тогава ще преминем към съвременна информация за тристранната среща за трансграничните услуги за доставка на колетни пратки. Госпожа Боздан, ако може да ни дадете повече информация. Благодаря. Колеги, искам да благодаря най-напред на колегата за лидерската роля по време на тристранните срещи. Имахме две технически срещи и един трилог. Следващата техническа среща е планирана за петък. Триалогът ще се проведе в сряда в Страсбург. Преди това ще проведем, разбира се, заседание на докладчиците в Сянка. Съветът иска да приключи преговорите преди следващото председателство и ще видим дали това ще е възможно. Ще зависи от това как ще вървят преговорите. Основните спортни, спорни елементи са по член 5, както се очакваше. Има доста голямо разминаване в подходите, въпреки че целта е сходна. Съветът е за да има филтър за предварителна оценка. Нашата позиция се базира на оценката на неразумно високите тарифи. Това, което е договорено, е да се заличат терминалните такси. Това е червена линия за съвета. Знаете, че от самото начало Имахме силна позиция на комисията ИМКО по тези терминални такси, много по-силно, отколкото на комисията по транспорта. Ние настоявахме тази позиция да се спази. Друг спорен момент е, е новия член 6а относно информирането на потребителите. Съветът е, счита, че няма добавена стойност е, този член, тъй като въпросът е обхванат от директивата за правата на потребителите. Имко и Тран подкрепят силно този текст. Няма смисъл да се създава ново законодателство, ако се боим да въвеждаме нови елементи. Трябва също да обясним на потребителите, кои са най-добрите опции за доставки, трябва да стане ясно какво правим за тях. Друг практически въпрос е докладването на под изпълнителите, броят на служителите и прочие. Има компромисни изменения, които се разглеждат и се надявам скоро време да постигнем съгласие по тях. Благодаря много за тази актуална информация. Има ли други колеги, които искат да вземат отношение по този въпрос. Тогава ще преминем програмата в сферата на отбраната. Но преди да ми примем към този въпрос, искам да приветствам с добре дошли много а, скъпи гости. Това са моите деца. Те са тук. Днес те не са на училище, така че са наши гости днес. Thank you. Благодаря ви. Да, много е необичайно, но те са всъщност най-критични. Трябва да се постараем много днес. Становището на нашата комисия за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. 228 изменения бяха внесени. Ще има още, които ще бъдат гласувани, като имаме предвид и унези изменения, които са към проекто становището. Комисията ИТРЕ е водеща. АФЕТ и СЕДЕ също са асоциирани комисии, съгласно член 54 от правилника ни. Искам да се възползвам от тази възможност, качеството ми на докладчик, да говоря на холандски, за да разгледаме измененията. Както вече казах, бяха внесени е, повече от 200 изменения. Е, из... Досието е много важно. Е, видяхме се на предходната сесия в Страсбург с докладчиците в Сянка и тогава на тази среща с докладчиците в Сянка обсъдихме и първите предложения за компромиси. Много важно е да е, обсъдим всъщност е, е, осмия параграф, който предвижда повече ефективност в отбранителната промишленост и съгласуваност на националните политики в областта на отбраната тъй като все още съществуват различия между националните политики. Това е изключително важно, когато говорим за отбранителната индустрия на европейско равнище. Повече или по-малко предложения имаше във връзка с участието на държавите членки в различни програми и проекти. Струва ми се, че някои от е, елементите са изключително важни, особено когато става дума за НАТО и е, координация или хармонизиране на нашите е, политики във връзка с е, ангажиментите ни в рамките на НАТО и отбраната и защитата на е, външните граници. Много важно е, естествено, да могат да се използват и съответните маржове в бюджета, за да се финансират програмите. Когато става дума за проекти, е хубаво това, че се предлага комбинация между граждански инструменти и граждански цели и военни цели, отбранителни цели. Смятам, че по отношение на процедурите Европейската комисия би трябвало да изиграе съществената роля, но естествено и наблюдението е, е и контролът е от правомощите на Европейския парламент. Така че тази седмица много се надявам, че ще можем да е, помислим вече и за един окончателен вариант на компромисните предложения. А сега ще дам думата на докладчиците в е, Сянка. Е, господин Историс не е тук, но може би ще има заместник Андрея Шваб. Да. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря за чудесната работа, която вършите по това досие. А, а сега, след като видях децата ви, мисля, че можете да се гордеете и като майка на тези две прекрасни деца. А, а, 227 бяха измененията, които се споменаха на заседанието на НП е, във връзка с вашето досие. Естествено, обърна се внимание на бюджета. Казах броя на измененията, защото вие споменахте друга цифра 228. Много важно е, естествено, отвореността на програмите, прозрачността наред с финансирането, участието на предприятия от държавите членки и съответните формули. 10% при техническо и структурно сътрудничество в рамките на ПЕСКО. Това е изключително важно. Uh, Госпожа Розиер, благодаря. Аз също се присъединявам към поздравленията за работата, която е свършена по този въпрос. Видяхме измененията. Удовлетворени сме, тъй като има сближаване по някои точки. Първата ни е цел е да сме автономни в сферата на отбраната в Европейския съюз. Това е също свързано и с пазара, с трансграничното сътрудничество, Технологиите за киберзащита са от особена важност. Стандартите, оперативната съвместимост, да се обърне особено внимание на малките и средни предприятия и в каква степен те могат да участват в подобни програми. Нещо, което ми се струва също важно, развитието на отбранителната индустрия зависи от развитието на човешкия капитал, разработването на различни програми, придобиването на умения също е важно. Относно бюджета, ако сме съгласни, че е толкова важно да имаме такава програма, това означава, че тази програма трябва да получи специфично финансиране и не можем да се удовлетворяваме от това, което често става да кажем, че имаме приоритети днес, утре други приоритети, да вземаме пари от други програми. Това ще е жалко, ако се случи и тук. Трябва да има свежи пари за тази програма с пакет от бюджетни средства. Този бюджет не трябва да засяга други програми, които са също толкова важно. Нито пък да засягат механизма за свързване на Европа. За това трябва да проведем много задълбочена дискусия. Да се потърси също компромис за допустимостта на проекти по програмата. Като определим броя на страните от държавите членки, от които идват също За сега това са четири предприятия от три държави членки най-малко. Друг въпрос, който трябва да обсъдим е какви условия за износ ще бъдат предвидени, каква ще е ролята на институциите за износа на материали, които са по тази програма. Програмите трябва да засилят автономността и стратегическата важност на отбранителната индустрия. Затова трябва тези предприятия да са на територията на Съюза. Също стои въпроса за защита на интелектуалната собственост при износа. Каква ще е ролята и тук на европейските институции в сферата на интелектуалната собственост, нейната закрила. Това са доста теми за дебат. Очаквам с нетърпение компромисните изменения. Очаквам много конструктивна дискусия с докладчика и с групата докладчици в Сянка. Благодаря ви много от АЛДЕ. Господин Селимович има думата. Благодаря, госпожо председател. Докладът е много добре изготвен и мисля, че е добра основа за дискусията ни. Ще премина по същество веднага. Има няколко важни момента, на които трябва да се обърне особено внимание. Член 7. Там Европейската комисия иска да гарантира, че предприятията, които са бенефициери по а, тази програма, ще бъдат ефикасно контролирани от държавите членки а, или а, от представители на държавите членки, които са, имат собственост над 50%. Но ситуацията в Европа е доста разнообразна. Има много страни, не само в моята страна, Швеция, където ще се изключат доста предприятия. Трябва да се настоява тези предприятия да са установени в Съюза, управленските им структури също да се намират на територията на Съюза. Това ще ни позволи да гарантираме само, че европейски предприятия ще могат да бъдат бенефициери по този фонд и така няма да изключваме прекарено много предприятия от отбранителния сектор. Съгласен съм с някои от колегите за това, че този фонд трябва да предвижда поне сътрудничество между две предприятия. Можем да обсъждаме точния брой, какъв да бъде той. Според мен две ограничава доста сътрудничеството, а времено увеличаването на бройката ще осложни нещата, за това три предприятия, установени в три държави членки, би трябвало да бъде един разумен баланс. И последното, което искам да кажа е за малките и средни предприятия. Докладчикът, както и някои от колегите, внесоха изменения. Трябва да гарантираме, че нивото на участие на малките и средни предприятия в отбранителния фонд ще бъде голямо участие. За това приканвам комисията да вземе предвид какви са уязвимите места, какви бъдещи проекти ще бъдат приемани. Комисията би трябвало в последствие да направи оценка и да го представи в Европейския парламент. Това трябва да стане при приключването на сегашния фонд, преди да се пристъпи към следващия, да се види какво е било участието на малките и средни предприятия, което е било по-низко от очакването, тогава трябва да се промени нещо. Формулировката може да се наложи да се промени, но не бива да допускаме прекалено ниско участие на малките и средни предприятия. Така че в последствие, ако се налага, трябва да се направи преглед и да се променят нещата. Очаквам докладчиците в сянка и нашата среща. Господин Шолтес от групата на Зелените има думата. Микрофонът на оратора е изключен. Can you put on the microphone, please? Измененията на групата на Зелените. Това върху което се фокусираме се отнася до директивата за обществените поръчки. Тя беше прията преди 9 години. Целта й беше да подобри функционирането на отбр... пазара в сферата на отбраната, но не постигна тази цел, тъй като а, все още има какво да се направи, за да се спестят средства по този проект. Ефективното прилагане на директивата за обществените поръчки е наложително и това ще допринесе за постигането на отворен, конкурентен пазар в сферата на отбраната. Трябва да има сътрудничество между държавите членки. На това ниво е важно да се постави въпроса за прозрачността. В изменение 80-то аз посочвам, че технологиите, подкрепени по тази програма, трябва да се изнасят само за страни от НАТО и държави, които са приятелски и които изцяло спазват договора за търговия с оръжия. 99-то изменение, въпреки че програмата може да не е на територията на държава членка, не трябва да бъде ограничавана от държавни органи или пък предприятия от тези трети държави. Основен проблем за нашата група е, е бюджетното осигуряване. Ние не искаме да се използват повече бюджетни средства за а, индустрията. А, ние считаме, че повече акцент трябва да се постави върху ефикасното изразходване на сега отпусканите средства за отбрана. Внесли сме няколко изменения, които ще променят програмата и механизма за сътрудничество между държавите членки и сътрудничество между предприятията под егидата на комисията. Европейската комисия трябва да гарантира, че сериозните структурни проблеми в сектора на отбраната ще бъдат решени. Трябва да има достатъчни национални средства за отбрана, за научно-изследователска и развойна дейност, за обществени поръчки. Така могат да се спестят между 25 и 100 милиарда долара, е, евро, извинете. Изобщо трябва да се подобри функционирането на механизма за сътрудничество. Благодаря ви. Има ли други депутати, които искат да се изкажат? Ако няма, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че внесоха изменения. Както вече казах, следващата седмица в Страсбург ще има заседание на докладчиците в Сянка. Гласуването ще бъде през януари в нашата парламентарна комисия. Приключихме разискванията по тази точка. Не виждам все още рожатун, ружатун, което означава а тя е на път. Добре, ще изчакаме, за да чуем актуална информация за триалога. Okay, and we have... Uh... И така. Е, докладчикът на следващия е, доклад е, и следващото досие, по което се водят тристранни срещи е тук, така че Ружа Фонтун und е тук. Благодаря ви. Извинете ме, но от летището до тук не е лесно човек да дойде. И така, след трудни разговори ние успяхме да постигнем споразумение с съвета и с Европейската комисия по отношение на регламента. Става дума за мястото на установяване, за гражданите и участниците и ограничаването на дискриминацията на географски принцип. Комисията Инфко направи е, е, на практика следното. Преди да минем към е, основните моменти в споразуменията, позволете ви първо да благодаря на всички докладчици в Сянка, на сътрудниците на докладчиците и докладчиците в Сянка, на сътрудниците от секретарията, които, както и на всички колеги, които работиха много активно за постигането на споразумения бяха представени основните моменти е, е, от позицията на парламента по време на преговорите и ние успяхме в крайна сметка да постигнем е, основните за нас моменти. Единия пазар все още не е завършен. Все още предстои много работа, но споразумението в рамките на този трилог е една значителна стъпка напред. И ние сме доволни от резултата, който постигнахме и по който ще гласуваме днес. Регламентът е, всъщност е, допълва член 20 от е, регламента във връзка с забраната на дискриминацията. Така че е, дискриминацията на е, географски принцип не се разрешава. Става дума за предоставянето на услуги, включително и на цифрови услуги, които не са защитени от авторски права. При тази ситуация не е възможно да се пренасочват потребителите без тяхно съгласие. Няма да бъде възможно да се ограничава достъп в резултат на национална принадлежност, гражданство, място на установяване. Дискриминацията по отношение на мястото на издаване на кредитната карта също няма да е възможно вече. Така че, е, когато става дума за услуги, е, свързани с транспорта, покрити от авторските права, е, се предвижда преглед на всеки две години, съгласно условията, които са описани в този регламент. Комисията прие една декларация, публикувана в официалния вестник, който дава възможност на комисията в случаите, в които са включени и други сектори извън директивата за услугите, да се предоставят определени разрешения или да се налага забрана. Благодаря много на колегите от дирекцията в Европейската комисия, с които работихме чудесно. Става дума за а, търговски задължения, които а, налагат именно ограничения на потребители в резултат на географски принцип по силата на определени двустранни споразумения, но те ще останат в сила само още две години. Така че правния акт, за който говорим, ще влезе в сила в момента, в който е, страните се споразумеят и се публикуват, т.е. другата година. Е, много добре е, сме гарантирали и информацията за търговците, не само за потребителите. Успяхме да свържем разпоредбите от е, регламента с е, е, секторното законодателство, с всички действащи разпоредби в законодателството, които са свързани с предмета на този правен акт. Така че, съгласно този регламент, търговците ще могат и да извършват трансгранични продажби е, без е, е, ненужни пречки и ограничения и също времено ще могат да спят спокойно, защото ще знаят, че не са в нарушение на законодателството. Благодаря и на посланник Клетко за неговото съдействие и за доброто сътрудничество. Радвам се, че другата година ще можем вече да съобщим на нашите потребители в Европейския съюз, че те ще са в състояние да извършват търговски сделки, да купуват стоки и услуги без ограничения на географски признак. Благодаря много, Ружа. Поздравления от всички нас. И благодаря и аз лично на всички, които са работили по това досие. И така, вече можем да преминем направо към гласуване. Първо ще гласуваме по точка 11, както казахме, Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи. Матейс Фан Милтенбърг е нашия докладчик. Вие всички сте готови, виждам това, така че можем да започнем с компромис едно, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, Можем ли да повторим гласуването по изменение 19 или да направим проверка с електронно гласуване? Изменение 19, моля. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялото проекто становище с внесените изменения. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика Фан Милтенберг. Гласуваме сега по проекто доклада проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Докладчик е Андреас Шваб. Изменение 54 и 55 идентични. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Е, изменение 53 е оттеглено. След това компромис 1 за, против, въздържали се, приемат се. Преминаваме към компромис 2. Кой е за? Против? Нека да направим електронна проверка по компромис 2. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 3 и ще гласуваме е, заедно компромис 3 и компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение на девета страница а, е, при мен. Изменение 33 за, против, е, въздържали се, приема се. Е, компромис 20 Изменение 20 за, против, въздържали се, е, приема се. Това беше заедно с компромис 5. 23, 24 заедно е, за, против, въздържали се, приема се. Това е, е към компромис 6 Следователно и той се приема. Компромис 8 на страница 22. Не. Не, не се налага да гласуваме, тъй като приехме междувременно компромис 2. И сега, компромис 8. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9, заедно с е, е, Компромис 33 за против въздържали се приема се. 49 за против въздържали се приема се. Компромис 10 заедно с компромис 34 за против въздържали се приема се. Компромис 11 заедно с компромис 35 за против въздържали се приема се. Изменение 333 за, против, въздържали се, приема се. 58 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 компромис няма да се гласува. 61 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 е, не е нужно да бъде гласуван. 35-та страница. 113-то изменение, внесено изменение. Намерихте ли го или не? Страница 35. Изменение 113. Устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 21 е следващото на страница 41. Намерихте ли го? Изменение 21. Добре? И така, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следва изменение на МВ 11. Кой е за? Против? Налага се проверка с електронно гласуване МВ 11. Край на режима на гласуване. Приема се. гласуваме по целият проект доклад с съответните изменения, които гласувахме, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 33 гласа за, 3 гласа против. Поздравления за нашия докладчик. И сега преминаваме към мандата на а, а, междуинституционалните преговори. Е, моля, гласувайте. Край на електронното гласуване. Също се приема 32 гласа за, 3 против. Поздравления за докладчика господин Шваб. Um, Сега благодаря, ще бъда много кратък. Исках само да благодаря на всички, които помогнаха, специално на секретарията, който свърши отлична работа, както и на всички докладчици в Сянка, които а, много добре насочваха дискусията, макар че имаше и различия в нашите гледни точки. Надя... Благодаря много за работата им. Благодаря, поздравления отново. С това стигаме до е, следващия доклад е, относно процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания свързани с услугите, където докладчик е господин Готиерес Прието. Гласуваме по изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за. Гласуваме го заедно с 7, 8, 9 и 10, 11. За, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Проверка по изменение 11. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се с един глас против повече. Изменение 124 за против, въздържали се, отхвърля се. 125. Искате проверка по 124 или добре? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, Въздържали се. Проверка по изменение 12. Моля, гласувайте. I close the vote and just... Край на гласуването. Приема се. стигаме до изменение 168. Гласуваме Анблок с изменение 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто седемдесет и девет за, против, въздържали се, приема се. Извинете, казва председателката. Първо трябва да гласуваме по член 4. Пропуснали сме го. Намерихте ли къде е в документа? Първоначалният член от предложението на комисията. Малко над 169 е то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Така се стигаме до 179 за, против, въздържали се проверка по 179. Close the Край на гласуването. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Мисля, че мнозинството е същото. Всъщност то отпада, защото 179 бе прието. Компромис 2. Блок Вълт с компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 с блок компромис 13. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Гласуваме на блок с компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Анблок с компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 236 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 238 анблок с изменение 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 239 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 240 анблок с 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по изменение 240. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 241 242 идентични. За, против, въздържали се. Приема се. Проверка по 241 и 242. Край на гласуването. Приема се.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 Компромис. Yeah, but that's here, compromise seven. No, no, or, or 14. We yeah. go to 14, ah, which is 14. in page, yeah. page 16. So. Yeah. We go to compromise 4. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме по целия текст на проекта доклада по електронен път. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за и 8, 7 против. Поздравление на докладчика. And... Сега трябва да гласуваме по мандат за откриване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Приема се със същото мнозинство. Поздравление на докладчика. Имате ли нещо да кажете? Заповядайте. También muy brevemente para dar las gracias a... Много накратко и аз бих искал да благодаря на екипа ми, на първо място на екипа. Благодаря и на групата на социалистите и демократите и на всички докладчици в сянка. Преговорите бяха много улеснени. Започнахме с различни изходни позиции, но накрая постигнахме съгласие и имаме много силна позиция, за да влезем в преговори по тристранните срещи, за да се подобри първоначалното предложение на комисията за процедурата по нотификация. Още веднъж благодаря. Още веднъж поздравления. Сега ще гласуваме по досието за блокирането на географски принцип, както го представи Ружа Тунс. Гласуваме по електронен път. Two more. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за и 4 против. Поздравления, Рожа, Тун. Hey, just, just thank you very... Мога ли само да ви благодаря, че толкова добре протече гласуването и че компромисите бяха реалистични. Благодаря ви. Благодаря, Ружа.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 85. Yeah, so 85 indeed. Изменение 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 86. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 23 за, против,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 Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст по електронен път. One more? No, we close. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство от 32 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравление за Никола Данти. Искате ли думата? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в сянка, на персонала. Положихме много усилия. И Комисията ще отрази резултатите, които мен много ме радват резултатите от гласуването. Благодаря. So, thank you very... Благодаря на всички, че бяхте тук. Председателката любезно благодари на преводачите. Ще се видим отново до година. Моля за внимание. Моля координаторите на групите, да се, ако са съгласни, да започнем сега с заседанието на координаторите. Виждам, че представителите на НП, на социалистите, на АЛДЕ, на е, Обединената левица и ЕКРЕ са тук, така че е, Джулия Реда само не виждам. Ако има е, съветник от зелените, може ли да се свържете с Джулия Реда? Дали тя може да започнем с заседанието на координаторите веднага?